Тоест не можете да посочвате повече от 11 имена в бюлетините. Ако искате да се направят някакви корекции в бюлетините, моля да се обърнете към преброителите, да върнете стария бюлетин и да получите нов. Моля да поставите бюлетините в пликовете, след като сте готови. Обявявам гласуването за открито. Окей, окей. Мистер Колик, 90. Господин Колик и Фридрихт, моля, имате думата. Благодаря ви, господин председателю. Ние чухме вашите обяснения как трябва да се гласува, за това не е необходимо да си задавам въпроса, защото вече всичко е ясно. Благодаря ви много. Fine. What is fine, you are watching everything around because while, while <laughs> I'm just losing. E, zapytuję państwa, czy ktoś jeszcze chce oddać... Дами и господа, искам да попитам дали все още има такива сред вас, които не са гласували. Yet. I'm asking you third time. Питам за пореден път. Дами господа, кой би желал да гласува все още? Гласуваха ли преброителите? Обявявам гласуването за закрито. Моля преброителите да отидат в зала R01 101. Ще чуете сигнал за въз... възобновяването на заседанието. Искам да ви напомня, че ако се наложи да гласуваме още веднъж на трети кръг, да бъдете тук около 7-7.30. Моля да не напускате сградата на Европейския парламент. Най-вероятно ще гласуваме още веднъж тази вечер около 7 или 7.30. за това моля да не напускате сградата на Европейския парламент. Благодаря ви, дами и господа. Обявявам гласуването за закрито.